Следващата точка от нашия дневен ред общо разискване относно общата търговска политика. Като начало за 4 минути ще чуем госпожа докладчика Квистхолд Вороволт. Уважаеми господин председател, господин еврокомисар, драги колеги, както всички вие знаете, силата и влиянието на Европейския парламент по отношение на търговската политика, но и по линия на комитологията, т.е. делегирани актове и мерки за при за изпълнение се укрепна след Лисабонския договор. Това предполага в рамките на общата търговска политика е, трябва да бъдат приведени в съответствие редица търговски споразумени и регламенти. Този пакет, наречен Омнибус 1, включва на 21 регламента, включително антидъмпинг и а, е, против а, е, суб, неправомерното субвенциониране или субсидиране. Още през юни постигнахме политически компромис благодарение на активната работа и участието в тристранни преговори. Не беше лесно, но в крайна сметка постигнахме добър резултат. Ще подчертая само няколко елемента. Първо, до последния момент ролята на държавите членки в в процедурите, предвиждани от комисията, бяха неясни. Даваше се право на реплики и въпроси в всички процедури, така наречената инфо плюс. Но парламентът настоя за ясно зачитане на Лисабонския договор и принципно нова политическа насоченост, равнопоставеност на институциите в търговската политика. Ние поискахме като минимум държавите, да, членки да не получават допълнителни права извън статуквото, защото Лисабонският договор разширява правата именно на парламента, а от е, предложението на комисията това не проличава. И е, точно за това постигнахме съгласие. Второ, парламента успешно прокара в преговорите, въпреки желанието на комисията да се продължи процедурата за при прилагане на регламентите антидъмпинг и антисубсидии за 18 месеца. За сега имаме 15%, но ние искаме истинска правна сигурност. Трето, предвид е, всички е, регламенти, предоставящи гаранции, ние можем да смятаме, е, че регламента, свързан с отношенията с Южна Корея, може да постави под заплаха редица други регламенти, защото окончателният е, момент на вземане на решения е, се налагат бързи действия. Когато имаме време, обаче се прилага процедурата на съвместно вземане на решение, което дава приоритет или на съвета, или на комисията. Правните текстове, съгласно е, в пакета Омнибус 1 и въведените в тях изменения, сочат, че е не необходим по-консолидиран вариант, който да включва всички изменения. Текстът трябва да е по-четим. Затова постигнахме съгласие до юни следващата година комисията да представи консолидирана редакция на текстовете. Освен това, Искам да припомня връзката между пакета Омнибус и доклада на е, колегата Кристоф Ялнек. Омнибус 1 съдържа редица и изменения на процедурите към регламентите антидъмпинг и против е, субсидиите но основата на общата търговска политика в случая остава незасегната. Това ще стане чрез съответни инструменти за защита на търговията. В общи линии компромисът е твърде удовлетворителен. Очаквам в пленарна зала да получи широка подкрепа. И едно последно изречение, господин председател. Благодаря на комисията, на съвета и особено на колега, колегата Лайхтфрид, които, с които работихме едновременно и много колегиално по Омнибус 1 и Омнибус 2. Работата бе не само плодотворна, но и много приятна. Благодаря. Председателката. Председателят, благодаря госпожо Коистут за 4 минути. Вторият докладчик, господин Лайхтфрид. Имате думата. Президенте, Понеже немския ми е по-добър от испанския, затова позволете да продължа народния си език. Мога само да върна комплимента на колежката Кристо Тровол. Е, работата бе изключително приятна, не само ползотворна. И по двата доклада. Е, също благодарност към колегите, които работиха с нас по това досие и особено особено на хората, чието имена никога не се споменават, а именно членовете на секретарията на комисия Инте, които изнесоха основната работа. Госпожа Киф и госпожа Масикова заслужават моята специална благодарност, тъй като бяха изключително полезни. Лисабонският договор доведе до това, че Европейския парламент стана законодател в външно-търговската дейност и е, трябва да даде своите съгла... своето съгласие във външно-търговски договори. Но това се подценява, защото се предполага европейската търговска политика да се промени. А това, което се прави, е против а, демократизацията и парламентаризацията на търговската политика. Така беше до сега, но да се върнем към Омнибус 2. Ставаше дума за това старата процедура по комитология след Лисабонския договор да претърпи модернизация, с като се чува гласа на Европейския парламент. Изминаха 4 години, според мен много време, но за съжаление не успяхме по-бързо да, из... да свършим работата. Какво бе важно за нас в рамките на тези дискусии и обсъждания с съвет. За нас бе важно по отношение на делегираните актове да има разумни срокове за Европейския парламент, да може да срокове за връщане. И особено много държахме Европейският парламент не само да участва при а, разработването на делегираните варианти, но и при самото създаване на делегираните актове. Комисията и съвета имаха колебания, но в крайна сметка неоснователни, защото ако ние работим от самото начало при създаването на делегираните актове и знаем своите аргументи, ни е много по-лесно да кажем да при приключване на работата. Всичко това опростява нещата. За нас бе също Важно и тук бяхме единодушни с съвета, че са необходими възможности за комисията, но определени правомощия трябва да бъдат преразгледани. Мисля, че в крайна сметка постигнахме добър резултат. Госпожи и господа, драги колеги, надявам се, и тук ще се присъединя към колегата, която вече говори, искрено се надявам, че утре в пленарна зала широко ще подкрепите този доклад. Правим сериозна крачка напред по пътя на европейското законодателство. Може би темите не са много вълнуващи, но става дума за неща, които са мъчителни, бавни и едновременно с това необходими. Защо? Те са ни необходими, защото без това не, не действа и Европейския парламент. Така можем да облегчим работата в редица сфери на общата търговска политика. Радваме се на резултата и благодарим. Благодаря, господин Лайфрид. И сега от името на комисията господин Мимица има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати комисаря Дехухт, за съжаление, трябва да присъства на една среща с министрите е, от някои страни от Тихоокеанския регион. В неговото отсъствие нека да благодаря на докладчиците е, Куистхолт и Лайхтфрид. Искам да благодаря на председателя на Комисията по международна търговия, професор Морейра. Благодаря на парламента за работата по това досие. Този пакет актуализира правилата за взимане на решения в областта на търговията с оглед на Лисабонския договор и е, приемането на актове за изпълнение и делегирани актове. Е, сега се приближаваме към края на законодателния процес. След е, последния тристранен диалог на 15 юни и след решението на комисията Инта на 11 юли, Европейския парламент реши да приеме позицията на второ четене. Текста, с който разполагате, представлява резултат от тристранните диалози. Комисията го подкрепя напълно. Приемайки позицията на първо четене от страна на съвета, вие ще дадете възможност да се приемат актовете за делегиране и актовете за изпълнение. Не е лесно, не беше лесно да се стигне до тук. Вероятно, отне твърде много време. Три години изминаха от първото предложение на комисията. Освен това сме съгласни, че трябваше да се направят много отстъпки от всички страни, за да може да се постигне този компромис. Нека да ви гарантирам, че комисията действаше колкото се може по-бързо, за да се стигне до днешния ден. С приемането на двата регламента търговската политика на Европейския съюз ще стане обект на още една значителна промяна. С Лисабонския договор и с внедряването на изпълнителните правомощия успяваме да намерим новия институционален баланс, който ще направлява приемането на актовете за изпълнение в търговската политика. Това е едно голямо постижение. Тези нови процедури ще ни дадат възможност да действаме бързо, за да приложим на практика общата търговска политика е, и всичко това ще е от полза за нашата дейност, като естествено ще оптимизираме и процесите на взимане на решения. Съответно ще можем да действаме своевременно и да Получаваме все по-голямо доверие на международната сцена. Искам да потвърдя това, което комисията вече каза в рамките на разговорите. Комисията сега ще премине към кодификация на съответните регламенти, като приеме двата пакета Омнибус. Както вече беше договорено, този процес трябва да започне до 1 юни 2014 година най-късно като идеята е да подобрим яснотата на новата правна рамка. Е, искам да благодаря на комисар Дехухт на парламента за работата по това важно досие. Комисията ще положи всички усилия новата рамка да заработи ефективно. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин комисар. Преминаваме сега към ораторите от името на политическите групи. Сега от ТНП за две минути господин Каспари. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, преди всичко искрени поздравления към е, колегите Квистоит и Лайхтфрид, е, защото постигнатото от тях през последните месеци заедно с докладчиците Сянка е наистина чудесно. Радвам се, че успяваме в рамките на годината да приключим темата за какво става дума в делегираните актове. Ние даваме на комисията, участи тя се самоупълномощава да действа като законодателно. Това за нас означава много повече отговорност. За нас като законодатели означава, че трябва при всеки закон, особено в търговската област, да си зададем въпроса какво искаме да уредим и къде ще дадем възможност на комисията да взема своите решения. Следващата седмица предстои да се занимаваме с този въпрос по-подробно. За комисията обаче това означава внимателно да разглежда делегираните актове и се надявам, че ако е, за разлика от други забрани, като се почне от туалетните казанчета и се свърши е, с е, масленките, комисията ще действа разумно и няма да ни създава повече проблеми с делегираните актове. И трето, ние действаме като контролен орган. Искрено се надявам, че в бъдеще ние ще помислим кои делегирани актове на комисията ще приемем, какви съображения можем да изложим в комисиите, какво трябва да уточним с комисията и кои теми трябва да стигнат наистина до пленарна зала, като си мисля предвид и за предстоящото на утрешното гласуване. Мисля, че това, за което ще стане утре, е, за гласуване, ще бъде поставено на гласуване, ще ви напомни случаи, които сме, бихме могли да си изпестим допълнителни работи. Благодаря за възможността да направя това изказване. Искрено се надявам, че ще действаме без формалности в бъдеще. Председателят, благодаря господин Каспари, господин Морейра за социалистическата политическа група. Е, Каспар, е благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, ами трябва да кажа е най-сетне, най-сетне. Четири години след влизането в сила на Лисабонския договор, е, законодателните пакети, наречени Омнибус 1 и Омнибус 2, регламентиращи външно-търговската политика на Европейския съюз, в рамките на разпоредите за Лисабонския, на, на, на разпоредите на Лисабонския договор за делегираните изпълнителни правомощия, най-сетне казвам, тези два законодателни пакета видяха бял свят. Прекрасна новина, макар и твърде, твърде закъсняла. Това, че този законодателен процес отне толкова дълго време, следва да ни бъде полка. За напред. Нещо, което да избягваме, доколкото е възможно. И по всякакъв начин трябва да, да ускорим този законодателен процес в отговор на потребностите на, на хората, на, на търговците и на потребителите. От самото начало мандатите за водене на преговори от страна на комисията и на съвета следва да бъдат достатъчно гъвкави, такива каквито са прочим мандатите е, на парламента. Нещо, което забавя, разбира се, процедурата, е обстоятелството, че всичко при нас трябва да се гласува тук в пленарната зала. Но, но трябва да се търси повече гъвкавост. Независимо от споменатите тук затруднения в хода на преговорите, постигнатото споразумение напълно удовлетворява и поддържа принципите, на които държахме от самото начало. Така, например, категоричното разграничаване между изпълнителни и делегирани правомощия. И нещо, което е особено важно и трябва да бъде отбелязано е, че парламентът няма правото да упражнява контрол върху делегираните правомощи. Адаптирането на процедурата на, на комитология, нещо също важно. Сега Европейският парламент може да обсъжда въпроса за съдържанието на делегираните правомощия вече за по-дълъг срок от 4 месеца. Наистина, процесът е тежък, е, сложен, но изрично искам да заявя, че високо ценя работата на двамата докладчици. Те работеха наистина посветено. И Ирландското председателство на съвета също заслужава благодарност. Благодаря и на Европейската комисия, която винаги подхождаше отзивчиво към идеите за нови възможни решения. Благодаря. Господин Морера, сега от името на либерал-демократите, господин Риналди. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, професор Морейра тук е нашият председател на Комисията по външна търговия на парламента и той беше напълно прав. Твърде много от не постигането на това споразумение. Аз приветствам, е, поздравявам докладчиците е, за е, извършената работа, за успешния изход на, на триалога с съвета и комисията, в резултат на което сега, впрочем, по Лисабонския договор можем пълна сила да упражним правомощията си във външно-търговската област. И договорността бе постигната в хода на разговорите между парламента и останалите институции. И ние трябва да си даваме сметка за това, че много и много те първа трябва да се направи с опора върху сложния правилник, сложната уредба, с която трябва да се съобразяваме, но и също така с разчитане на взаимното уважение и взаимното доверие. Определено аз мога да кажа, че работихме е, много успешно заедно е, при високо чувство на отговорност. Вземем цялата материя на делегираните правомощия. Е, има конкретни примери. Немалко страни се ползват със статута на най-привилегирована нация по обща система на преференциите и разбира се, те подлежат на, на отделен режим. Но напредъкът, който постигнахме тук, е, е, е сериозен. Работихме бързо, работихме ясно. Сега имаме пред себе си категорични срокове. Имаме добри междуинституционални отношения. Ясно е кой какви правомощия има, чие мнение следва да бъде вземано. Нали, в интерес на всички играчи в международната търговия. Ето защо мога да кажа, че е, на доклада дължим тези важни стъпки и е, аз високо ценя работата на колегите. Благодаря. Господин Яколино. Благодаря, господин председател. Всичко е добре, когато свършва добре. Такава е поговорката. Мисля, че Справо казвам това, защото нашите докладчици работиха усилено, бяха отдадени на каузата, положиха неимоверни усилия, за да стигнем до края на този процес. Тук става въпрос за делегираните актове в рамките на търговската политика. Темата не е лека. Трябва да има ясно разделение на правата, на, на отговорностите в тази област. Нашата търговска политика би следвало да стане по-ефикасна и това трябва да се направи и във връзка с във връзка с TDI и с а, други нормативни актове, европейската индустрия трябва да получи възможност за развитие и да не страда поради дъмпинг или поради не справедливи субсидии. Съответно, чрез тези доклади се е, създава възможност за по-голям просперитет. В основата на, на, на всичко това стои Лисабонския договор и възможността, която Европейския парламент получи да се намеси в областта на търговията. В резултат ще имаме наистина ефикасна търговска политика, която ще даде възможност за малките и средните предприятия да просперират. Имаме ясни правила, свързани с компенсацията, кодификацията, антидъмпинга. Всичко това са важни части от цялостната ни търговска политика а нейната идея е да се премахне нелоялната конкуренция и да се създаде равнопоставеност за всички играчи в европейската индустрия, било то големи или малки. За доброто на европейската индустрия трябва да имаме добри двустранни споразумения, ясни договори е, и мисля, че пакетите Omnibus ще укрепят не само европейската търговия, но и ролята на Европейския парламент в тази търговия. Благодаря, господин Яколино. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има само едно искане. Сега давам думата на господин Банки. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, има една унгарска приказка, която а, казва, че хубавите неща бавно стават. Смятам, че предлага Радвам се, че след 4 години предложения законодателен акт ще стигне до пленарна зала за гласуване. Подходихме много грижливо, работихме много внимателно и се надявам, че на базата на новите правила ще бъдем по-гъвкави и по-ефикасни това е, спешно е необходимо, защото в противен случай е, ще имаме сериозни затруднения в конкуренцията с, е, в световен мащаб. Нови правила, нови защитни клаузи, комисията в редица области получи нови, много важни правомощия. Затова е много важно да можем в бъдеще да упражняваме контрол. Председателят, благодаря господин Банки. Сега давам думата на господин Мимика. Благодаря господин председател, уважаеми депутати. Без да навлизам в кой знае какви подробности, нека да подчертая, че като се приеме това междуинституционално споразумение, комисията ще получи възможност да действа още по-бързо, когато защитава европейските интереси, като в същото време работи в рамките на засилено сътрудничество с нейните партньори. Приемайки тези два регламента, комисията ще приложи правилата в началото на 2014 година и ще активизира каналите за комуникация, както и процедурите за взимане на решения, такива каквито те са заложени в новата рамка. Благодарение на тази нова структура, ще имаме възможност да следим как функционира системата, за да може да я направим по-ефикасна и по-разбираема за нашите граждани. И в заключение, нека да подчертая колко високо ценим позицията на парламента и желанието да се работи бързо, особено като си има предвид колко работа, законодателна работа има парламента в момента. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин комисар. Сега давам думата на госпожа Куистхаут Ровол. Благодаря, господин председател, благодаря, господин еврокомисар, благодаря за направените изказвания. Ще бъда кратки търговските правомощия съгласно договор от Лисабон най-сетне в демократични ръце. Нещо съвършенно ново за нашия континент. Е, мога безкрайно да го подчертавам и може да бъдем иронично отрицателни и да кажем да, много време отне, защото комисията искаше да запази статуквото, съветът изведнъж поиска още повече правомощия и едни и другите се чудеха, когато парламента дойде и каза, чакайте малко. Парламентът ни дава ясно възможността и ние искаме да се възползваме от нея. И така в крайна сметка се стигна до този компромис, което е чудесно. И това означава, че сме постигнали добро сътрудничество. Уважаеми господин еврокомисар, е, Поздравете господин Ван де Гъхт от мен. Вие казахте, че комисията ще може да действа по-добре и по-бързо. Така е. Именно за това бяха проведени всички тези преговори за пакетите Омнимус 1 и 2. Да, ще можете, но пък и парламентът ще може да следи по-добре и да упражнява изпълнителната власт. И искам да ви уверя, че ще поемем най-дружески и добронамерено тази неблагодарна задача. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо Куисот. И накрая господин Лайтфрид. Благодаря, господин председател. Колеги, търговската политика на Европейския съюз след Лисабонския договор пое към нови хоризонти по-демократична, по по-парламентарна. Сега комисията ще бъде следена по-отблизо. Вие казвате, че можете да реагирате по-бързо, да, но и ние можем да реагираме по-бързо при несъгласие. Инструментите за търговската политика на европейско ниво дават възможност тя да се превърне в екологична, социална политика, политика на човешките права. Сега ние отговаряме за това и ще следим европейската търговска политика да се промени, което е чудесно. Мисля, че сме на прав път към едно малко по-различно бъдеще на търговската политика. Благодаря много. И се вотара маняна а лас 12 de la Ще гласуваме по тези предложения утре, а сега продължаваме.